good day. Dear colleagues, good day everybody. Let's adopt the agenda. Добър ден на всички. Предлагам да е, започнем точка 31 е, от доклада на госпожа Габриел. Гласуването, както можеше да се очаква, Получи се писмо от Корепер междувременно, така че можем да гласуваме евентуално по, по дневен ред. Точка 35 се отлага, точка 36 за ем, финансова рамка е, влиза допълнително в дневния ред. Господин Гънц ще чуем и след това за утре имаме подготовка в 9.45 до 10 представяне на доклада Коелю. Е, и след това е, точката за Карин Сарджентини, борба с прането на пари, ще отложи за 20 февруари. Надявам се нямате възражение, значи дневния ред се приема. Сега, е, съобщения следните препоръки от координаторите. Госпожа Кинга Гънц за изготвяне на проекти по многодишната финансова рамка. Имате ли възражения? Приема се. Нямаме превод в фински, хърватски и някои други езици. Между българския не фигурира между тях. Ще ни слушате от българ... чужди езици и можете да правите изказвания на български език. Сега, Дневния про, про, протокол от ноември се приема без възражение и пристъпваме към точка 4. Приемане на коригендум относно програмата за обмен, подпомагане и обучение за борба с фалшификации на еврото. Докладчика е госпожа, госпожа Мак, Макентиер. И сега в съответствие с е, точка 216 от правилника за работа на Европейския парламент, минал през декември, бя, приеха, бяха приети е, документите и е, става дума всъщност за регламента е, имаме коригендум за промяна на позицията. Госпожа Макинтайр, ще ни кажете ли подробности? Благодаря, господин председател. Както уместно отбелязахте, гласувахме по този въпрос и настоявахме да влезе максимално бързо в пленарна зала. Каза ни се, че ако успеем да го прокараме, това означава, че няма да се занимавам с коригендума, няма промени от юристите и лингвисти. Това е чиста формалност. Предложението вече е гласувано в пленарна зала, така че просто трябва официално да одобрим коригендума. Това е всичко. Благодаря, госпожо Макинтайр. Това е значи по този въпрос и сега можем да продължим с точка 5 състояние на нещата по международните преговори по правни производства. Госпожа Макинтайр е докладчик за предложението на под предложението за директива за защита на еврото от подправени фалшификации. По директивата, която каза, е, тук става дума за борба с средствата на казателното е, преследване. Госпожа Макинтайр. А, благодаря. Благодаря на колегите докладчици в Сянка за съдействието. В момента е, текат тристранните преговори, така наречения триалог. Нещата вървят сравнително добре. Очертават се общи позиции по повечето от въпросите. Насрочено е още едно заседание на триалога тази вечер. Надявам се да можем да приключим, очевидно, с това, но може и да се наложи още някое друго заседание. По-скоро чрез размяна на кореспонденция. Какво да кажа? Гръцкото председателство на съвета се отнася много отзивчиво, съдействани и се надявам наистина да приключим съвсем скоро. Благодаря ви, госпожо Макентайр. Толкова по пета точка. Пристъпваме към шеста точка. Размяна на мнение с изпълнителния директор на С. Лиса, агенция за оперативното управление на големи информационно-технологични системи, в това число ШИС-2 за Шенген, е, виза информационната система, Евродак за пръстови отпечатъци. Е, нека да чуем е, господин Гърков с актуална информация за постигнатото миналата година и предстоящото до година. Благодаря, господин председател госпожи и господа, благодаря ви за възможността е, да споделя с вас постигнатото от агенцията миналата година. Нека напомня все пак е, кой е нашия мандат. Е, ние се занимаваме с виза, ШИС и Евродак. Е, управляваме и поддържаме охраняемата съобщителна мрежа между държавите членки за достъп до тези информационни масиви. Миналата година беше доста тежка за нас. Като нова агенция ние посветихме усилията си на организационното изграждане и укрепване на агенцията. В началото на годината определихме приоритетни области с държавите членки. Организирането на агенцията. So... Извинете, техническо прекъсване. Прочем, ораторът е, говори с доста висока скорост. Та, в това отношение и във връзка с основните ни задачи съм удовлетворен от възможността да ви информирам, че агенцията за по-малко от 9 месеца успя да поеме изцяло оперативното управление на споменатите системи по своето задание, сега изцяло ги контролира. Функционира съобразно устройствения регламент и всички договори, които е изключила Европейската комисия преди създаването на агенцията, са прехвърлени сега на нас за изпълнение. И освен това, като признание е, на способностите, които прояви екипът на агенцията, ни бяха възложени някои допълнителни задачи, непредвидени предварително в работната ни програма. Що се отнася до организационното ни изграждане, е, планът за 2013 година е изпълнен в съответствие с първоначално предвиденото, което означава, че към края на годината числения състав бе попълнен 120 души, в това число основни длъжности, като е, завеждащ охраната, завеждащ защита на личните данни и така нататък. На 22 май постигнахме пълна оперативна автономия – бяхме изпълнени, изпълнили всички контролни стандарти за добро е, административно и финансово управление и не на последно място агенцията съгласува с управителния си съвет стратегическите си цели за периода 14-20 година. В третият, е, е, третото приоритетно направление създадохме вътрешно управленската си структура – впрочем още върви реализацията на тази структура. Вътрешни комисии бяха създадени бюджети, финанси, управление на риска, управление на промяната, стратегическо планиране с оглед правилното функциониране на агенцията и изпълнение на задачите поставени от е, нашите висшестоящи. Е, осъществихме също така функционалния модел на агенцията с оглед ефикасно и ефективно е, функциониране в съответствие с е, отрасловите стандарти. Извършихме също така първата е, оценка на риска. Сега разполагаме с цялостен регистр на организационните рискове. Така че всички рискове, които биха могли да засегнат работата на агенцията, да са известни и под управление. Започна също така процесът на планиране за 2015 година и той почти е приключил. И не на последно място за втори път бе разработен нов сметкоплан вътрешен на агенцията за оптимизиране на нейните финанси. В четвъртата приоритетна област, изграждане на партньорски взаимоотношения, през 13-та година агенцията сключи меморандуми за разбирателство с някои от основните си партньори в областта на правосъдието и вътрешните работи, особено с ЦЕПОЛ, полицейския колеж, и вече съвместно осъществяваме учебни проекти за държавите членки. Също така меморандум за разбирателство с Фронтекс, Агенцията за охрана на външните граници на Съюза. Е, планираме съвместни инициативи за тази година. Имаме проекто меморандум за разбирателство с Европейската комисия. Текстът е, е съгласуван окончателно, предстои да бъде подписан. Впрочем, по член 7, втора линия от устройствения регламент, това се и предвижда. Водим диалог с държавите членки, с техните представители в нашите консултативни групи за задаването на стратегическата насока на развитие на системите, за които отговаряме и в същото време за преодоляване на някои оперативни предизвикателствата. В заключение 2013 година, госпожи и господа, бе успешна за агенцията. Успяхме да си свършим работата, честно казано не всички очакваха това и е, изградихме солидна основа за бъдещите си успехи. Що се отнася до приоритетите за 14-та година, работната ни програма за тази година надгражда е, вече постигнатото миналата година – и в тази връзка приоритетните области, които са договорени с държавите членки е, в нашия управителен съвет, не се различават особено от поставените през 2013 година. Но отново, нека кажем, агенцията ще се развива, ще еволюира, ще разширява е, дейността си в това число вътрешното си управление и финансови си контрол. И е, ако искате да ви дам един пример в това отношение, е, преди всичко е, до развиване на системите, за които отговаряме и най-вече системата виза, за, виз, за визова информация изпълнение, реализация в системата Евродак на измененията и допълненията на съответния регламент за Евродак. Нашия принос по инициативата Разумни граници с проучване тази година и пилотна реализация до година. Що се отнася до вътрешното управление и дългосрочното планиране, управителният съвет ще приеме стратегията за 14-20 година. и още заедно с ЦЕПОЛ до развиване на способностите ни да разширим обхвата на техническото обучение, което предоставяме вътрешна квалификация и ограничаване на текучеството на персонала е друг още приоритет. Годината няма да бъде лека, Пораснали са е, очакванията към нас от страна на държавите членки, но аз съм убеден, че предвид е, солидната основа, която положихме миналата година, агенцията ще успее е, и ще удовлетвори очакванията на заинтересованите страни. uh, with you. Now I'm, of course, uh, at your disposal to answer the questions that you might have. Thank you. Така, благодаря ви за вниманието, госпожи и господа. Now open floor for discussion. Any member? Yes. Let's get started. Така, сега да видим колегите, които желаят да, да се изкажат, да зададат въпроси. Вдигнете ръка, моля. Господин Коелю. Благодаря, господин председател. Тък му влизам в залата. Не съм... Е, е, изслушал цялото изказване на господин Гърков, но аз добре познавам е, работата на агенцията и бих искал да подчертая, че според мен е, е, качеството на, на работа на, на господин Гърков и на ръководения екип от него е много високо. Отлично си вършат работа хората в, в Естония, ако щете, в Страсбург, по, по всички краища на Европейския съюз, на шир и на длъж. И не веднъж съм слушал е, господин Гърков да говори. Ам, трябва да ви кажа, че той е човек оптимист. Е, предвид е, бюджетните съкръщения, които наложи съвета, е удивително наистина, че агенцията си, си върши работата. Бих предпазил във всеки случай от такъв оптимизъм. При поредните е, бюджетни процедури не би следвало да лишаваме агенции като неговата от изключително важни финансови средства. Благодаря. Други. А, господин Гърков. Благодаря, господин председател. Е, благодаря ви, господин Коалио. Аз казах, че годината няма да бъде лека, не само тази и, и идните. Обаче, според мен, е да... Е, е, е, по една от е, основните ни приоритетни задачи за е, усъвършенстване на вътрешното управление – е, ние смятам ще се справим, особено и въпреки, прочим, ограничените ресурси. Ние изпреварващо управляваме онова, с което разполагаме и, и е, финанси и кадри, за да сме готови за е, поредните функционални приоритети. Оптимистично настроен, може би не чак толкова, но уверен, уверен във всеки случай, че агенцията ще може да се справи с поставените задачи. Would you, Mr. Гарков, make an additional comment? Желаете ли, господин Гърков, бихте ли е, коментирал допълнително нещо, което казахте, а именно, че казаното от вас за, за така наречените разумни или интелигентни граници – предвид организационните ресурси, с които разполагате? Бихте ли доразвили малко тази тема? Да, първо е, е, едно пояснение. Проучването всъщност е работа на Европейската комисия. Агенцията ще има своя принос в това проучване. А що се отнася до работната програма за тази година, онова, което тя предвижда, е предварително планиране на ресурсите за изпълнението на място на, на системата разумни граници по входно-изходния режим – след като, разбира се, влязат в сила необходимите нормативни актове. Така че ние се готвим и според мен това е подходящият подход. Е, реализацията ще започне през 2016. Ние няма да чакаме до тогава. Ще се готвим и с оглед на това през 2014 година възоснова на проекто актовете и на проучването, е, извършено от комисията. В сътрудничество с Фронтекс ние активно ще планираме необходимите ресурси. Те, между другото, е, вече са отразени в е, проекто кадровия план на агенцията за следващите две години. Та да е ясно какво е необходимо ще видим как ще се поместим в бюджета и така. If there is no additional, no additional cross... Така, колеги, ако няма да провеждаме, тъй да се каже, кръстосен разпит на господин Гърков е, по е, току-що направеното експозе, да освободим господин Гърков и да минем нататък, ако не възразявате. Но както виждам, следващата точка от дневния ред предстои едва в 9.45. Нашият докладчик по тази точка от дневния ред все още не е на лице. Да предлагам ви 15 на минути да отдъхнем и да, докато пристигне докладчикът ни. Благодаря. Thank So. И така, продължаваме нашето заседание според графика. Уважаеми колеги, разбрах, че господин Проташевич няма да бъде тук, за да може да направи своето изказване днес, но ще бъде заместен от колегата си, нашата колега, госпожа Тереса Йеменес Специарио Варио, която също ще разгледа проекто измененията и към неговия доклад. Искам да ви напомня, че тук всъщност разискваме становището и на правната служба и доку... на материалите на докладчиците. Господин Проташевич отговаря за новите психоактивни вещества и съответно елементите, които представляват състав за наказуеми деяния. Това е втория доклад минимални разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилагането на наказания в областта на трафика на наркотици. Има 157 изменения към регламента, 28 към директивата. И така, госпожа Яменес Бесерил Барио ще направи най-напред своето изказване. След това, ако тук има докладчици в сянка, ще ще се изкажат. И струва ми се, че трябва да изслушаме и становището на правната служба. Господин Визаджо представлява правната служба. Имате думата. Грация, сеньор президент. Thank you. Um... Господин Визачио, най-напред има думата. Благодаря ви. Ще бъде кратък. Основно в редица изменения е отчетено нашата позиция, за това ще бъда лаконичен в своето изказване. Що се отнася до общия контекст? Разглеждаме две паралелни е, предложения. Първото е за вътрешния пазар и съответния регламент, свързан с ограниченията относно предлагането на пазара на конкретни вещества, които са изключително опасни за здравето. А другото е директива, инструмент на наказателно право, което е насочено към изменение на рамковото решение от 2004 година. С цел налагане е, наказания при извършване нарушения на ограниченията на пазара, постановени с регламента за вътрешния пазар. От нас се искаше да направим проверка дали има някакви е, правни съображения във връзка с това, а именно е, предоставените правомощи на, на комисията относно определенето на веществата, които се възприемат за изключително опасни. Имайки предвид факта, че тези вещества и злоупотребата с тях всъщност ще бъдат е, е, предмет на санкции от е, уредени в директивата. 13 член от регламента на вътрешния пазар всъщност може би може да предостави известни проблеми. Защо? Защото списъка с критериите, възоснова на които комисията определя веществата, не е изчерпателен по принцип този списък. Това става ясно, особено в края на а, изречението, в уводното изречение на 13 член. Актовете за изпълнителни правомощия по смисъла на член 21 от договора могат да бъдат прилагани само когато са насочени към законодателни мерки. И тук няма изчерпателен списък, който се предлага, което означава, че комисията би могла да, създада, да възприема нови критерии, когато създава своя списък, което е несъотносимо в случая. Затова ние предлагаме две альтернативи. Едната да се предоставя делегирани актове на комисията за допълването на тези критерии, разбира се, ако това е, е необходимо, или а, да се подготви изчерпателен затворен списък с критериите, който да влезе в основния акт от уредбата. На второ място, друго притеснение, което имаме, е свързано с факта, че предложенията, така предложени от комисията, уреждат автоматично позоваване към вещества, които са определени в рамките на регламента вътрешен пазар и държавите членки по смисъл наказателното право трябва да считат за престъпно деяние всичко свързано с трафика на тези вещества, например. А предложенията изглежда не отчитат факта, че комисията направи преразглеждане на риска, свързан с тези вещества и а, освободи и вдигна някои от ограниченията. И според нас не беше съвсем ясно от самия такс, така текст, така предложен от комисията, че в този случай държавите членки би трябвало също да изведат тези вещества от своите контролни списъци и да не налагат наказания, санкции при предлагането на пазара а, и разпространението на тези вещества. Така че по принцип ние установихме тези два аспекта, които ни тревожат. И, е, разбира се, има редица изменения, които вече имат предвид всичко това. Мисля, че мога да спра до тук и се разбира се с удоволствие ще отговоря на въпроси, ако има такива. Thank you, Mr. Благодаря, господин Визачо the legal opinion, let's... След като изслушахме мнението на правната служба и сега позволете да дам думата на докладчика. Благодаря. La discusión de enmiendas que me ha... Сега ще ви представя измененията. Докладчика не е тук. Докладчика е, на доклада нови е, психоактивни вещества. Ще говоря от негово има, а след това ще представя и втория доклад, свързан с директивата след което ще разгледам и ще представя измененията по седма точка. Но много моля, е, имайте предвид, че докладчика не е тук и аз няма да мога да отговарям на вашите евентуални въпроси по неговия доклад. След това, както казах, ще представя и своя доклад. И така. Измененията, които се предлагат към доклада на господин Свич относно новите психоактивни вещества. Докладчика благодаря за всички позиции и предложения, които са направени. Първо, измененията, насочени относно увеличаване на правната сигурност по отношение на разпоредбите в регламента. Докладчика подкрепя е, измененията към 11, 12 и съответно 13 членове. Това също така се отнася и до измененията, предложени по отношение съображенията от преамбюла, но е необходимо, разбира се, те да бъдат в известен смисъл редактирани, за да отговарят на духа на предложението за регламента. Искам да подчертая факта, че регламента има допълваща функция и допълва дейностите на държавите на национално ниво. Необходимо е да се въведат още по-строги мерки, ако държавите членки решат това на национално ниво. Важно е да се обърне внимание на превентивните кампании, осведомителните кампании по отношение риска, който веществата а, крият. Изменение на госпожа Матия и други колеги, както и предложенията направени от комисия ЕНВИ, околна среда, следва да се имат предвид. Необходимо е да има и по-голям динамизъм при предоставянето на информация и освен това, Европейския център за мониторинг на вещества и наркомании е необходимо да обърне внимание още повече на системата за ранно предупреждение. В този смисъл има предложени изменения, които докладчика подкрепя. Освен това, той подчертава и някои от измененията, които според него създават проблеми. Господин Протасевич не може да а, подкрепи изменението, което се предлага по смисъл във връзка с шести член относно докладването и Европол и предварителния етап на оценка на новите психоактивни вещества. Мисля, че трябва да се използва сега съществуващата процедура, вместо тя да се променя. И двете агенции, разбира се, е, изключително много работят в областта на риска, които крият новите психоактивни вещества. И е, оценката на риска, който те извършват, ще бъде от много голямо значение относно цялото наблюдение на наркотичните вещества. По отношение на предлагането на господин Ескория, 11 член, за ниския риск, който крият някои нови психоактивни вещества. Докладчика е на мнение, че е необходимо да се продължи анализа по този въпрос. Що се отнася до използването на актове за изпълнителни правомощия. Тук позицията е сходна с казаното от правната служба на парламента. По принцип парламентът е за замяната на а, актовете за прилагане с актове за делегация за целите на правилното прилагане на настоящия регламент, за да може да има механизъм за бърза реакция. Необходимо е да се продължи анализа на предлаганите разпоредби. Трябва да бъдем особено, внимателно, особено внимателни, когато става въпрос за девети член и а, ограничителните мерки на вътрешния пазар. Имайки предвид а, ясните критерии, свързани с а, докладите, информирането за смъртните случаи и вредите, е необходимо да продължи анализа и докладчика счита, че Актове за изпълнителни правомощия в тази област биха били по-удачни. Сега, позволете да продължа и с моя доклад относно директивата. И сега ще премина народния си език. <laughs> No, well, I... Should I go my... Мога ли да продължавам, господин председателю? Me gustaría... Благодаря. A todos los diputados que han presentado... Позволете да благодаря най-напред на всички колеги, които предложиха своите изменения а, към директивата. Повечето от измененията усъвършенстват предложения текст 7, 21, 22 от госпожа Хет, са насочени към предоставяне правомощия на комисията да изменя приложението с делегирани актове, а не с актове за изпълнение. Това е нещо много интересно. Единственото ми притеснение е свързано с използването на механизъм за ускорен ред при опасност от сериозно застрашаване на общественото здраве. И в този смисъл, може би трябва в 13-ти член на регламента да бъде предложен подобен текст относно вещества, които крият постоянен и висок риск за хората. Но вероятно можем да дискутираме този аспект с правната служба. Що се отнася до медицинското обслужване и медицинските грижи, те не, не бих трябвало да се уреждат тук. И мога да дам пример като 17-то изменение на госпожа Антфелд, което се прави в този смисъл. Когато няма економически изгоди или ползи, когато се предлага веществото безплатно. Аз не мога да приема подобен текст. Тук не става въпрос за казаното в трето изменение на проекто доклада относно а, употребата на наркотици. Мисля, че а, идеята е ясно уточнена в а, моето изменение. 11, 12, 13 изменение, 14 изменение по същия начин бихме могли да анализираме недостатъчно хармонизирани са политиките в областта на наркотичните вещества, така че според мен не е препоръчително тук в настоящия проект за инструмент да се урежда този въпрос. Необходимо е да се хармонизират усилията относно борбата срещу наркотиците, а тук става въпрос за а, психоактивни вещества само. По-нататък мерките, които ще се прилагат две години след влизането в сила на настоящия проект за инструмент. Това според мен не е логично и не е изпълнимо. Прекалено кратък е този срок. Разбира се, държавите членки трябва да действат много бързо при разкриването на незаконните вещества. Благодаря на Комисията околна среда. Предложените изменения от тях са изключително полезни за нашата работа, така че им благодаря. Благодаря, госпожа Бесерил. А сега докладчиците в сянка имат думата. Госпожа Хед.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 Наистина жалко, че и другия докладчник не можа да бъде тук на нашето разискване днес, но така или иначе аз съм запозната с неговата позиция. Сега, що се отнася до моите изменения, които бяха цитирани от докладчика. Под влияние на парламента и при използването на делегирани актове винаги а, е, има и ясни а, е, разисквания, които се водят и сега може би искам да се спра на мотивите, за да могат някои от колегите евентуално да ме подкрепят. Аз е, исках да предложа изменения както за регламента, така и за директивата относно критериите на риска нисък или висок. Всичко това трябва да бъде ясно предварително. Ако комисията реши, че е необходимо да промени критериите, това може да бъде направено с помощта на актове за делегация. И по този начин ще се гарантира правна сигурност, яснота а, и съответно ще може да се окаже въздействие. А що се отнася до първо изменение? Относно а, наказуемите деяния Парламентът е законодател, така че този въпрос е много важен за нас относно правната сигурност. На следващо място Не зная дали а, неправилно изтълкувах казаното в началото, а именно държавите членки имат ли възможност да бъдат още по-стриктни при регулиране на а, наркотичните вещества. Тоест, мерките на национално ниво да бъдат още по-строги, отколкото на общностно. Може би нещо не разбрах е, в първото изказване. Струва ми се, че следва да дискутираме и този аспект. Благодаря, председателя. Имате ли е, други коментари? Друг докладчик в сянка? Имате думата, господин Бронс. Е, благодаря. Аз е, не съм толкова сянка, колкото призрак, но както и да е. е. Важна разликата е между това да се каже, че нещо трябва да се направи от една страна и, и да, от друга страна да се види какво всъщност е предвидено. Да се посочи проблемът все още не е достатъчно. long-term adverse consequences. The difficulty... Трудното очевидно е, че е, съставът, е, имената на веществата е, търпи непрекъсната промяна и изпреварва в това отношение законодателя. Е, говори се, например, за е, нелегални лаборатории в новите економики, като Китай и Индия, е, страни, които очевидно не разполагат с нормативната уредба да контролират производството. И до някъде иронично, поне що се отнася до Китай, че китайската държава много лесно се справя с другомислещите, но не и с економическите престъпници. Е, Европейския съюз, разбира се, е, в глобалистичния си уклон се стреми да поддържа търговски отношения с тези страни в разрез с собственото си законодателство. Европейският съюз пък твърди, че проблемът е световен. Той е такъв. И разбира се, Европейският съюз, е, доколкото се твърди, че трябва да се намери общо европейско решение, не е все още е, синоним на световно или международно. 28 страни не стигат в доклада си докладчицата изразява загрижено за това, че отделните действия на държавите членки е, могат е, да нанесат щета на вътрешния пазар. Опасявам се, че това е, буди сериозно безпокойство. Отварянето на нашите граници създаде единен пазар не само за законните, а и за всякакви незаконни стоки и услуги. Благодаря. Any other comment on this point? Благодаря. Друго по въпроса? Не знам, комисията, председателството може би да коментират е, внесените изменения и допълнения. Господин Свинон, представител... Госпожа, извинете, представителка на комисията. Да, благодаря ви, господин председател. Благодаря на, на, на, на госпожа е, Хименес, на господин Бронк за споделените съображения. Е, позволете ми най-напред да приветствам двата доклада, доклада и съдоклада, които определено са изработени в дух на конструктивност и ще укрепят е, нашите усилия за заздравяване на нормативната уредба. Също така нека кажа, че според нас изменения и допълненията, внесени от е, депутатите, също са много конструктивни и обогатяват кръга от идеи за усъвършенстване на нашето предложение. Ние щателно ще се занимаем с всички от тях, но от сега мога да кажа, че много от измененията са в посока към бързодействието и ефикасността на системата за контрол на новите психоактивни вещества. Много от тези изменения също така е, ще хвърлят е, повече светлина е, в нормативен план върху взаимодействието между националните и общоевропейските усилия в тази област. Отбелязваме за сведение становището на правната служба на съвета относно актовете по делегация и за изпълнение. Позволете ми още веднъж да заявя причините, поради които тук комисията предлага изпълнителни актове, а именно защото ние се стремим към ясни, недвусмислени критерии за определяне на кръга на рестриктивните мерки. Ние, разбира се, внимателно ще проучим това правно становище и ще взаимодействаме с Европейския парламент, за да намерим най-доброто решение на този, както и на всички други въпроси, поставени на нашето внимание от докладчиците и от последвалите изменения и допълнения. Благодаря ви за много конструктивната и резултатна работа, която сте извършили в тази област и която определено ще способства за своевременно нормативно решение. Благодаря ви. Госпожа Раптарки от името на председателството на съвета. Благодаря, господин председател. От последния път, когато участвахме на заседание на вашата комисия на 23 януари, до сега съветът в своята работна група, хоризонтална по наркотиците, на 6 и 7 февруари, на две заседания, разгледа е, проекто е, актовете, е, председателството на седми представи нова редакция на проекто регламента по глави 1, 2, 3 и членове 1 до 13. В новата редакция отразихме коментарите на държавите членки, на вашата комисия, както и на Европейската комисия и на правната служба на съвета – Разискванията протекоха на две части. Първо, продължихме първото четене на текста, обхващайки глави 4 до 6 включително. И слушахме аналитичното представене на членовете от страна на комисията, както и бележките на държавите членки. А след това на второ четене вече разгледахме първа и втора глава, съответно първи и втори член в новите им редакции. Председателството поиска държавите членки да изпратят писмените си коментари с краен срок 20 февруари. Към 20 февруари всъщност ще бъде разпространена нова редакция на текста в подготовка за следващото заседание на работната група на съвет. В заключение можем да кажем, че проекта регламентът се работи и председателството все така ще информира комисията на Европейския парламент за правата и свободите относно постигнатия в съвета напредък. Следващото заседание на работната група в съвета е насрочено за 27 февруари. Благодаря. Така, благодаря ви, госпожа Раптаки. Сега, след като изслушахме комисията и председателството на Съюза, ако имате още нещо, колеги, ако не, отново да, да чуем водещите докладчици, госпожа Хименес. Благодаря, господин председател. Какво ми остава да благодаря отново на всички колеги и докладчици в сянка, на, на, на другите колеги внесли изменения и допълнения, които, както казах, подобряват в значителна степен разработката, както на регламента, така и на директивата. Благодаря на на комисията за това, че е, се отнасят отзивчиво към нашите предложения, в частности, що се отнася до актовете по делегация. Отново ще трябва да разговаряме обаче с нашата правна служба, за да постигнем е, съгласие. Това е въпрос, е, за който ние сме особено загрижени. Ние клоним към делегация, е, но отново трябва да се допитаме до правната служба. Благодаря и на съвета. Ще очакваме с интерес е, развоя на работата в групата на съвета на 27. Благодаря ви, госпожо Хименес. му на време пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Девета и десета общи разисквания, споразумение между Европейския съюз и Азербайджан за реадмисия на незаконно пребиваващи и за улесняване издаването на визи. Наша докладчица е госпожа Мария Габриел. Нека да я чуем. Тези спогодби, знаете, е, вървят заедно за реадмисията и за визовия режим и също така знаете, че по процедура Европейският парламент трябва да даде своята положителна санкция, своето съгласие преди да могат да влязат в сила спогодбите. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, на първо място благодаря на комисията за решението е, за приемане на този документ с Република Азербайджан. Е, преди да представим е, подробно нещата, е, винаги е добре да сме добре запознати с фактите. И затова искам да кажа, че на 30 януари тази година ние имахме възможност да обменим за първи път мнение с комисията, което бе изключително плодотворно и ни позволи да напреднем в работата. Така че днес бих казала, че е, тези първи мнения бяха взети предвид, както и всички мнения предоставени от комисията по външни отношения, които бяха и гласувани. Днес на първо място бих искала да припомня колко важно е този, важен е този въпрос от процедурно и чисто политическо отношение. Както казахте, господин председател, ние трябва да приемем като парламент две препоръки. Първо за приемане на нови препоръки за опростяване и ускоряване на процедурата и това, което е политически важно, ние сме наясно, че двете споразумения е резултат от на волята, заявена от Европейския съюз и Азербайджан в процес в хода на годините и въпроса се задълбочава, така че да имаме възможност нашите страни партньори да докажат своя ангажимент и а пък ние да докажем, че работим за повече мобилност на лицата. Днес смятаме че процеса на задълбочаване на отношенията между Европейския съюз и Азербайджан ще допринесе за уплътняване пространството на свобода, сигурност и правосъдие, специално в областта на мобилността. Но за да се решат техническите въпроси за визовите облегчения, ще поставя няколко принципни въпроси. Първо, срока за решение се свежда до 10 дни, в спешни случаи до 2 работни дни, а в особено специални случаи ще може да се дължи до 30 дни. Тук се включват редица групи от хора, специално собствениците на притежателите на, администра... на служебни паспорти и дипломатически паспорти могат да ползват особени облегчения таксата е 35 евро с възможност за освобождаване от таксата и освен това се има възможност да се предоставят многократни визи в конкретни случаи. По въпроса за споразумението за реадмисия, всички въпроси са уредени на цялостна взаимност, така че е, приложението ще се осъществява в условия на спазване на човешките права. Що се отнася до техническите особености, се, е, има приложение списък на документи, които са необходими за осъществяване на реадмисия, има възможност също така да се урдят въпросите за транзит. Правилата за реадмисия се отнасят до няколко групи лица, които са се отказали от националност без да придобият гражданство в друга страна. Страни, които, са, които имат валидно разрешение за престой или виза и лица, които са заостанали по-дълго на територията на страната, за която има виза. Е, правил, правилата за и разпоредбите се отнасят и за членовете на семействата, като тук специално трябва да отбележим особената ситуация, особеното положение на Великобритания, Ирландия и Кралство Дания. Е, така че очаквам предварит, с предварителна благодарност вашите бележки, критични и одобрителни. И искам да е, ви кажа, че съответно група по приложението е, ще, се, ще следи изпълнението. Имаме смесена група на представители на двете страни, като е, от европейска страна участват представители на комисията и държавите членки. Така че е, аз бих предложила на Европейската комисия да включи в състава и членове на Европейската, Европейския парламент с ясното съзнание за ограниченията. И приканвам комисията да информира Европейския парламент за хода на работата по споразумението в рамките между институционалното сътрудничество. В заключение, малко срокове, срока за внасяне на изменения 18 февруари 12 часа на обяд, само за процедурни изменения, а за 20 февруари се предвижда обсъждане в нашата комисия. Надявам се, да продължим да работим в дух на сътрудничество, както е, е до сега и приканвам колегите от политическите групи да помогнат е, да формираме позиция с ясното съзнание за това какво правим, но също така и да излъчим ясен политически сигнал за възможностите за развитие на отношенията между Европейския съюз и е, Азербайджан Азербайджан и това ще бъде много важно. Председателят, благодаря. Сега госпожа Танока, ще докладчих сянка. Какво ще ни кажете вие? Благодаря. Да, преди всичко бих искала да изкажа поздравления към Мария Габриел, нашата доклад, нашия докладчик за, и разбира се нашата група на зелените е по, по принцип за визови облегчения. Що се отнася до Азербайджан, конкретно ние специално подчертахме необходимостта да се организира този процес е, на консултации по визовото споразумение със същото темпо и е, успоредно с другите страни от източното партньорство. Това е деликатен въпрос, както знаете, и Е, как е, специално за Армения и Азербайджан нещата не протекоха успоредно. Е, с Армения постигнахме резултат по-рано, отколкото с Азербайджан. Затова нашата група направи предложение да се работи успоредно, което не стана така или иначе, но сега много се радваме, че се очертават конкретни възможности за това споразумение с Азербайджан. Е, и ще дадем своя принос е, за осъществяването на тази инициатива. По въпрос за е, споразумението за реадмисия, нашата принципна позиция е следната. Ние сме против поставя обвързване на тези две споразумения с условия. Е, особено в случаите, когато е, има различни неясни моменти във връзка с гражданството, е, хора от различни региони и така нататък. Така че също виждаме известна опасност за свободата на лицата и а, сигурността, безопасността на хората, които могат да бъдат попаднат под спогодбата за реадмисия. Така че ние ще се въздържим да дадем своята подкрепа като група на споразумението за реадмисия. Председателя, господин Бронкс, имате думата. Thank you. Um... Uh, Благодаря. Хора без разрешение прибиваващи. Наистина, това е много интересен израз. Аз би ги наричал незаконни мигранти. И наистина, понякога а, доста а, неясни изрази се използват. А, Що се отнася до тези споразумения? Според мен те трябва да бъдат пример за споразумение. Първо за реадмисия. Хора, които са установени, за които е установено, че прибивава друга държава без разрешение за прибиваване, следва да се върнат и прияти в първата държава. Това се отнася или за, двете, за гражданите на двете държин, държави, но в крайна сметка може да се окаже, че, например, Както един азербайджанец живее незаконно в Европейския съюз, така може да се окаже и обратното хипотеза граждани на Европейския съюз да прибивава в Азербайджан неоснователно без нужното разрешение. Така че тъй като Азербайджан може да се съгласи е, да приеме конкретна мерка, тогава Европейския съюз следва да бъде съгласен да приеме своя гражданин, който се е промъкнал незаконно в е, страната. Вероятно няма тези е, граждани да бъде толкова голям брой. Що се отнася до освобождаване на визовия режим? Граждани на Европейския съюз ще могат да пътуват при упростена режим визов режим в Азербайджан. Но това ще означава ли, че те ще бъдат насърчени да пътуват незаконно там? От друга страна, ще насърчили една подоб, един подобен режим, съответно стопански субекти от Азербайджан да пътуват свободно в Европейски съюз. Не зная, съмнявам се. Сега имате думата комисията, Европейската комисия, представител на съвета. Разбирам, че господин Нилс Колман е тук, ако желаят да се включат в разискванията. Да, благодаря. To the rapporteur for her report and of course for the, for the remarks by the members. The... Uh, а благодаря, господин председател. Благодаря на изказали се докладчици. Е, докладът е, е позитивен е, и съответно комисията го приветства. Имаме една-две технически грешки от фактологичен характер. Отделно можем да, да разговаряме с докладчицата. Докладът с основание подчертава, че тук действаме в по-широката рамка на източното партньорство, в рамките на която е взето решение да се даде перспектива на членуващите трети страни в партньорството за безвизов режим и съответно спогодбите за реадмисия и облегчаване на визовия режим са първа стъпка. Те са взаимосвързани естествено. Да, мобилността трябва да се облегчава, но при условията на безопасност и сигурност. И в това отношение спогодбата за реадмисия има своето, своята относимост. Тази първа стъпка определено от значение за гражданите на Азербайджан. Азербайджан енергично работи за придвижването на, на въпроса, колкото се може по-скоро от тази гледна точка препоръката на докладчицата да се даде парламентарното съгласие на спогодбата се приветства от наша страна. Що се отнася до визовата спогодба, детайлите ще ги видите в доклада. Той е в, тя е в пълен обем с а, всички технически процедури, даващи възможност на държавите членки да прилагат режима в, в оперативен порядък, както и за азербайджанската страна. Съдържат се всички гаранции за защита на основните права и свободи, така че никой да не бъде върнат в Азербайджан, ако е поставен под каквато и да било заплаха. Що се отнася до е, участието на, на конкретни препоръки на парламента, е, що се отнася до е, смесения двустранен комитет по реадмисията, тук има някои чисто институционални и юридически ограничения. Обеден съм, че нашата правна служба ще има категорично становище по въпроса. А от политическа гледна точка бих искал да подчертая, че органът е тясно експертен Става дума за решения по ежедневното прилагане на спогодбата, т.е. той няма политически характер. И според нас поне альтернативното решение би следвало да бъде непрекъснатото информиране на, на Европейския парламент за състоянието и изпълнението на всички, не само на тази реадмисионна спогодба и комисията определено се ангажира да изпълнява този свой ангажимент. Ако ми позволите сега, господин председател, бих дал думата на моите колеги тук от комисията, които по-подробно биха искали да коментират визовата спогодба. Добре. Господин Палман, да. Заповядайте. Да, благодаря ви, господин председател. Добър ден, благодаря на докладчицата за е, един много позитивен доклад. Наистина, както току-що каза колегата, това са важни спогодби е, в отношенията ни с Азербайджан и в по-широкия контекст на източното партньорство. Е, така че ние определено приветстваме позитивния дух на доклада. Два въпроса бяха повдигнати, на които кратко ще се спра. Първо, що се отнася до евентуалното участие на представители на Европейския парламент в смесения комитет, аз изцяло подкрепям току-що изразеното становище от колегата, що се отнася до реадмисията. Въпросът е от чисто институционален характер, това са технически експертни комисии или комитети и е, съответната разпоредба от спогодбата предвижда представителство на Европейския съюз от Европейската комисия. Така че аз наистина не виждам чисто процедурна възможност Европейският парламент да бъде включен в състава на комисията. Но, както каза е, колегата, информация винаги с готовност ще предоставяме на парламента. Що се отнася до другия въпрос, повдигнат от е, уважаемата госпожа депутат, е, за евентуалния престой на азерски граждани в шенгенското пространство, първо бих искал да кажа, че спогодбата не е за либерализация, а за облегчаване на визовия режим и това до някъде е отговор на зададения въпрос, тъй като азербайджанските граждани, които биха имали престой на територията на Европейския съюз, съгласно тази спогодба, биха имали право на такъв престой по шенгенска виза за е, кратък срок. И в такъв случай, ако лицето наруши, наруши срока по визата си, веднага влиза в действие реадмисионната спогодба и, и по по нея лицето ще бъде връщано. Така че въпрос не, не стои според мен. Ако нямате някакви възражения, това смятаме достатъчна обосновка. Благодаря. Госпожа Томанска, представителка на комисията, не. Гръцкото председателство дали би желало? Не. Няма желащи, значи толкова. И госпожа Габриел, ако желаете, няколко имате думата. Благодаря, господин председател. Просто желая да благодаря на колегите, които се изказаха. Благодаря на Европейската комисия за е, положителния прием на доклада. Е, благодаря също така на представителите на комисията за прецизирането, което е, бе дадено от комисията по отношение предложението на Европейския парламент да участва с местната комисия. Аз разбирам какви са институционалните ограничения, но е, ми се ще все пак Европейската комисия е, детайлно и сериозно да, да обмисли информационното обезпечаване на този процес в интерес на Европейския парламент. Още веднъж благодаря. Е, за е, положителния ход на, на, на дискусията е, и на колегите, които взеха активно участие с оглед вземането на тази важна стъпка по задълбочаването на двустранните отношения между ЕС и Азербайджан. Благодаря ви, госпожа Габриел. Толкова по тази точка от дневния ред. Следващата точка от дневния ред също. Общи разисквания това са 11, 12, 13, 14 точка. Все по същата тема. Проекто доклад е, е, относно отношения с Швейцарската конфедерация. Iceland, same arrangement with the Kingdom of Norway and same arrangement with the principality of liechtenstein. so let us hear the presentation the consideration of the draft report having in mind Та значи по 11, 12, 13 и 14 точки с подобен предмет в отношенията с 4 трети страни госпожа Мецола по точка 11 да представи проекто препоръката. Ще имаме възможност за обсъждане и така по точките. Благодаря ви, господин председател. Става въпрос за Европейското економическо пространство. Е, четирите е, страни, за които говорим, са членуващи е, в това пространство. 45-ти член от уредбата на това пространство предвижда координиране на участието на четирите държави, които са асоциирани в службата за подкрепа в областта на убежището. Както вие казахте, господин е, председател, по тези въпроси Европейският парламент е, е призован да даде своето съгласие и аз съм убедена, че Европейският парламент ще може да даде своето съгласие колкото се може по-скоро. Също така очаквам с интерес по-нататъчната работа с докладчиците в Сянка. При все това обаче бих искала да кажа е, нещо по конкретен въпрос за отношенията с Швейцария. Е, много полезно би било да се получи по-голяма яснота относно резултатите от наскоро произведения в Швейцария референдум и евентуалните последици на тези резултати върху по-нататъчните отношения между ЕС и Конфедерация Швейцария. Аз с голям интерес е, очаквам коментарите на този въпрос от колегите, както и от комисията. Е, благодаря. Да чуем първо господин Мораеш, докладчик в Сянка Съжалявам, че трябва да извиня колегата, така че аз ще кажа няколко думи, ако не възразявате, представлявайки я. Както можете да си представите, това, което Току-що чухме е, отно, относно асоциираните страни е всъщност е, логическа стъпка в, от приобщаването им към е, системата по регламента Дъблин. Но има също и своите практически измерения, като обмен на добра практика, и добри практики на опит, на анализи и разбира се системите за ранно известяване. аз изработи добре с, оперативно с тези страни и имаме значителни е, успехи. Така че за това ние искаме да подкрепим възможно най-бързо приключване на документите, за които говорим, но е, искрено се надявам, че предстоящия, е, че резултатите от неодавнашния референдум в Швейцария няма да повлияе, е, повлияе на резултата. Така че очакваме комисията и правната служба да коментирате евентуалните последствия от е, относно най-новите събития в Швейцария за включване на тези споразумения. Докато очакваме това уточнение, е, ние смятаме, че трябва сериозно да се помисли относно възможността евентуално да се е, преустановят преговорите но ние разбира се трябва да изчакваме, така че, що се отнася до службата за външни отношения, ние се отнасяме много сериозно към тези събития и бихме искали да продължим работата. А, така, сега колегите Сесилия Викстрем от Алде, не я виждам. Сесилия Викстрюм, така че няма да чуем от Алберт. Няма го... Няма. Стигаме до господин Бронкс другите колеги отсъстват. Така че вие поне сте тук. Не смятах да говоря на мястото или нямам намерение да говоря от името на отсъстващите. Не, не, вие говорите от собствено име. Ако аз бях граждани на някои от споменатите държави, аз е, бих се запитал е, е, доколко бихме могли да кандидатстваме за обежище, е така че службата в подкрепа на обежище да ни помогне. Така че едва ли така че вероятно ще се очаква да финансова подкрепа и подслон за кандидати за обежище, да се запитаме колко кандидати за обежище са дошли в Европейския съюз, някои от страните, които са цитирани. Защото ние нямаме е, обща граница с повечето страни, от които е, идват мигрантите. Защото много хора от Северна Африка е, се пред... Е, идват в Европа в, от различни страни, да речем е, с е, страните от субсахарския регион също се движат да съм. Така че Европа се променя много бързо и е малко смешно, че този дебат се води само 4 дни след швейцарския референдум, който не, не, нямаше за тема търсещите обежище, но мисля, че всички сме наясно какъв сигнал излъчва той. Благодаря, господин Бронкс да чуем комисията и пред, председателството, ако желаят да вземат думата. Господин Кадот от комисията или, или господин Като или госпожо, госпожо Като. Благ... Слушаме ви. Благодаря, господин председател, и благодаря за поставените въпроси и коментарите относно предложението за споразумението с Швейцария, Лихтенштайн и Исландия. Както чухме от докладчика, е, комисията ясно заявява колко важни са тези договорености, не само заради присъединяването им към системата Дъблин, но и защото те са много ценни за нас, за обмен на информация, обмен на най-добри практики, информация, да речем, за страните на происход и други важни за нас моменти. В отговор на общия въпрос относно неодавна, резултатите от скорошния референдум в Швейцария. Комисията подчертава, че този вод и неговите последствия са подложени на сериозен анализ от комисията. Швейцарското, швейцарското правителство ще трябва да приложи е, решението, прието на референдума и комисията внимателно ще следи всякакви решения на швейцарското правителство в тази област. Освен това, в споразумението има клаузи, които е, обвързва участието в ЕАСО, е, т.е. службата в подкрепа на обежището, е, с присъединяването на тези страни към регламента Дъблин. С което искам да кажа, че ако участието в системата по регламента Дърби, Дъблин бъде прекратено, това прекратява и валидността на тези договорености. В отговор на въпросите за евентуално иммиграционен натиск от тези страни, подчертаваме факта, че тези а, асоциирани страни са определено заинтересовани от тези договорености. А, те приемат пряко пристигащи кандидати за обежище Норвегия, например, с сирийските бежанци е конкретен пример от съвсем пресен. И комисията смята, че тези договорености са наистина ценни за двете страни. Надявам се, че с това отговорих на въпросите на уважаемите членове на парламента. Готов съм да дам уточнение. Благодаря на комисията. Аз имам въпрос. Що се отнася до това, че референдумът бе проведен през почивните дни съвсем наскоро, естествено предизвика тревога сред всички нас. Независимо какви са убежденията ни, ние вярваме в европейския процес, европейския идеал, вярваме в Европейския съюз като основен партньор, който следва да бъде уважаван. особено държавите, с които имаме изключително тесни взаимоотношения. Така че това е, може би, първата ни е, реакция относно перспективите в Европейския съюз. Е, очакваме е, Европейската комисия да реагира относно стъпката, която предстои след този референдум. Вие бихте ли казали нещо по този въпрос? Надявам се, че мога да уточня. Мисля, че важният аспект, който вече подчертах, е взаимоотношенията с системата Дъблин, което означава, че ако Швейцария приключи участието си в процеса от Дъблин, всичко това ще има последици относно прилагането и разбира се. Анализът на референдума в Швейцария по отношение участието на страната в различни аспекти на европейските политики не могат да бъдат анализирани по този конкретен момент мисля, че трябва да се разглеждат в по-широка перспектива, не само по отношение на тази спогадба. Комисията трябва да почака швейцарското правителство да въведе в изпълнение решението си, а все още е, няма такова решение е, на правителството относно как ще бъдат е, изпълнявани решенията взети в хода на референдума на практика, така че очакваме да получим повече информация от страна на швейцарското правителство, след което ние много внимателно ще анализираме всичко, както по отношение на тази процедура, така и по отношение на всичко свързано с вътрешните работи. и вие ще бъдете информирани относно резултатите и констатациите от нашия анализ. Благодаря. Благодаря. Отбелязваме си казаното от вас гръцкото председателство. Обръщам се към вас. Желаете ли да се изкажете? Моля, много моля, направете го. Благодаря, господин председател. Аз съм от постоянното е, представителство на Гърция и съм докладчик по този тема. Ние сме на мнение, че е, регулирането на асоциираните държави е нещо изключително важно. За ваша информация, относно вчерашното заседание на съвета ПВР, съответните решения бяха прияти в група точки А. Благодаря. And then, back to... Благодаря. Отново е, давам думата на докладчицата госпожа Мецала. Желаете ли да е, обобщите? По този начин ще спазим и графика по тази е, тема, която е много специализирана, както знаем. Имате думата. Благодаря. Ще бъде съвсем кратка, господин председател. Микрофон за оратора. I look forward to a swift Очаквам да приключим бързо този процес. Обаче, казвайки всичко това, бих желала да получа повече информация относно комисията. Кога ще приключат анализа относно последствията от референдума? И както господин Мораес каза, също така правната служба очакваме и а, вашето становище, след което ще обобща. Благодаря. Председателя, благодаря. Съвсем на време приключихме, за да продължим нататък с 15-та точка от дневния ред относно разширяване спрямо неучастващи държави членки на приложеното поле на регламента за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу а, фалшифициране или програмата Перикъл. Докладчик Докладчикът ще представи темата. След това докладчиците в сянка, комисията, председателството, разбира се. Господин Диас Демере, имате думата. <clears throat> Благодаря. Благодаря, господин председател. И така, проекто регламента е насочен към разширяване на регламента а, спрямо неучастващите държави членки, така че те да могат да участват в програмата за обмен, помощ и обучение, програма известна под наименованието Перикъл 2020. България, Харватия, Литва, Полша, Унгария, Обединеното кралство, Чешката република, Румъния, и Швеция. Е, Перикъл 2020 е програма, която е създадена след решение 933 на съвета от 2001 година. Основна цел бе създаването на мерки, които да имат резултатност при борбата срещу фалшифицирането на еврото. Искам да ви напомня, че при предишния мандат а, сме разглеждали доклади на тази тема. Така че 133 и 139 са съответно члени, членовете от е, Закона за функциониране на Европейския съюз, уреждащ тази материя. Що се отнася до разширяване на програмата Перикъл, ние ще разгледаме направените е, съответно предложения, които се правят във връзка с член 352 от договора. 2004-2011 са двете години, когато се преразгледа програмата Перикъл и бе костирано, че общо заето постигнали, са постигат целите и трябва програмата да продължи да съществува на това основание. Десете държави, към които ще се разшири програмата, ще допринесат за усъвършенстването й ще се увеличи резултатността на програмата по отношение превентивната част, така че в крайна сметка да се избягва фалшифицирането на еврото. Програмата не е скъпа и е резултатна. Малко са средствата, които са заделени за тази цел. Изключително важна е темата Олаф направи съответните разчети. Благодаря, това беше моето изказване. Председателя, може би някои докладчици в сянка, госпожа Макентайр, най-напред имате думата. Благодаря, господин председателю. Първо, знаете, че говоря като докладчик по досието за програмата Перикъл. Благодаря най-напред за господин Диас Демера за неговата работа. Изключително добро сътрудничество по протече съвместната ни работа по досието. Подкрепям всичко казано от него до сега. Мисля, че е много важно програмата Перикъл да се разширява и да обхване онези държави членки, които е, не използват еврото като основна единица. Разбира се, всички ние пътуваме в рамките на Европа, така че е много важно всяка една държава да може да защитава еврото от фалшив ратифициране. А не само конкретните държави членки, които използват като основна парична единица. В крайна сметка отрицателният ефект е върху всички нас, така че е необходимо да се разшири програмата и към държави като моята родна. Освен това, Искам да повторя казаното от господин Демера, че наистина програмата е изключително рентабилна, тя не е скъпоструваща, много добре се използва и анализа и прегледа на програмата до сега е много позитивен. Така че 100% подкрепям казаното от господин Демера. Председателя, благодаря госпожа Макентар. Представител на комисията, господин Пейрени. А, госпожа. Господин Бронкс обаче по-напред има думата. Не се а, безпокойте, след април няма да има нужда да ме а, търпите повече. Uh, Несъмнено, Проблемите, свързани с еврото, излизат извън националните граници на държавите, които го използват. Напълно разбирам, че регламентът трябва всъщност да обхване и не участващи държави членки. В този смисъл програмата Парикал 2020 също да се а, разшири. Всяка една от тези 10 държави има своята национална валута и техните валути също трябва да бъдат защитени от фалшифициране, както и еврото. Така че взимат ли се конкретни мерки в тази насока? Ще се изразходват ли евросредства за защита на националните валути по същия начин? над 7 милиона ев, са еврото е, заделено за изпълнението на програмата. Наистина, е, може би не е много, но ако комисията желая да увеличи този е, този дял с 10%, може ли да го направи с делегирани актове? Разбира се, всичко това ще бъдат средства, които ще дойдат от общия бюджет. И нето вносителите са държавите членки. Ако някой се интересува от защитата на еврото от фалшифициране, което е необходимо, разбира се, в интерес на всички, обаче да защитаваме и останалите валути. Така че в крайна сметка 20 и 80 или нето вносителите е, които ще плащат за защитата от еврото, искам да кажа, че са едната страна, но останалите 10 пък плащат, за да защитават националната си валута. Да не забравяме това. Благодаря. Комисията жела ли думата? Господин Перини. Yes, thank you very much, Mr. Благодаря. Първо, позволете да благодаря за тези любезни думи на господин Демера, госпожа Макентар, благодаря също и на господин Бронс. Наистина, разширяването на програмата неучастващите държави членки с цел е, защита на еврото срещу фалшифициране е мярка, която насочва към обща защита на паричните средства срещу деятели, е, възнамеряващи да е, извършват злоупотреби. Освен това да ви напомня и конвенцията от Женева. Е, тя задължава всяка една държава да защитава паричните средства, валутата, собствената национална, както и другите. И да влага същите усилия в защитата на а, другите валути, каквито влага в защитата на националната си парична единица. В това отношение а, няма разлика в третирането на различните валути в рамките на парикал. Целта е да се защитат всички парични единици Разбира се, еврото е приоритетна, но обучението е насочено към всички служби и органи, които работят е, в борбата срещу фалшифициране на средства. Така че, що се отнася до тази борба, искам да кажа, че борбата се води срещу фалшифициране на всякаква луда, а не само еврото. Много ясно трябва да се заяви това. Така че, в областта на обучението на специализираните служители акцент е срещу фалшифициране на еврото, но също така и срещу фалшифицирането на националните валути. Това трябва да се е, подчертае. Е, директивата съответно е насочена именно към защита на еврото и на другите парични знаци от фалшифициране. Благодаря на цялата комисия за вашите усилия. Благодаря за е, разбирането колко е необходимо да се защитават е, паричните знаци от фалшифициране, особено еврото в това число. Надявам се, че бързо ще бъде прието това е разширяване на програмата за да можем а, да получим одобрението и от националните парламенти на отделните държави. Например, а, необходимо е това да стане в Обединеното кралство, в Германия и в други, за да може да се гарантира хомогенната защита на еврото от фалшифициране в рамките на Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря. Гръцкото председателство желая ли да се изкаже? Не. Evi, back to you. Quiere terminar, hacer una consideración. Тогава а, давам думата обратно на докладчика. Господин Диеш Демара. Да, благодаря, господин председателю. Аз само две думи първо да благодаря на господин Макинтайнс за любезните му думи. Аз също високо ценя нейната работа, тъй като взаимодействахме с нея, тъй като докладите ни имат обща цел – Що се отнася до казаното от, от господин Брок, естествено ценя неговите бележки. Що се отнася до казаното от представителя на ОЛАВ, е, подчертавам, е, става дума за защита и на всички останали валути на Европейския съюз. Подчертавам това, но системата Перикъл се отнася единствено за еврото. А господин Брок с основание споменава, ако, ако би се направило впечатление, ако би било направено предложение за защита на, примерно, на на лирата стерлинга, е, без съмнение, аз бих е, подкрепил една такава инициатива, тъй като тази валута е, важ, е важна. А, отново за Олаф. Е, аз високо ценя работата на Олаф в това отношение. Що се отнася до 18-те страни в еврозоната, трябва да кажем, че е, полаганите до сега усилия и за, за обучение, за укрепване на правоохранителните органи, за защита на, на еврото е, са похвални. Е, обикновено такива действия се организират и провеждат в особено невралгични точки на света. И ние работим много добре заедно, вече в продължение на години е, с е, Олаф, е, поне що, що се отнася до законодателната част. И аз е, през месец март е, ще е, бъда, бъда е, готов е, да съдействам на, на работата на Олаф в Латинска Америка. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Демера. Сега сме готови да пристъпим към следващата е, точка от дневния ред. 16. та Проучване на тема Развитие на пространството на наказателно правосъдие в Европейския съюз. Ще изслушаме изложение на доктор Мариан Уейд, директор на Института по съдебна медицина към факултета по право на университета Бирмингам, както и на доктор Бауман. The report has been delivered and distributed among the members. Имаме пред себе си доклада. наказателното правосъдие е, е една от новите, много важни, динамично развиващи се области на европейската политика и законодателство, съгласно Лисабонския договор. Една от новите и, можем да кажем, безпредседентно важни стъпки в историята на Европейския съюз. През последните 4 години сме приели много нормативни актове в тази област, директивите за трафика на хора, е, сексуалното посегателство срещу е, деца и прочие. Но създаването на единно пространство на наказателното правосъдие е, е още в е, е своя зародиш. Все още се работи, например, по нормативната уредба на Европейската прокуратура. а обмена на информация също между държавите членки с оглед създаването на това единно правосъдно пространство е, е изключително важен. И а, това проучване, е, чието автори са а, е, е, професорите Бауман и а, Уейд, а, подчертава за пореден път важността на темата. Нека сега да изслушаме нашите докладчици. Е, госпожа Уейд. Благодаря ви, благодаря ви, господин председател, благодаря на вашата комисия, прочим, за това, че поръчахте е, проучването, за това, че проявявате интерес към е, мнението на, на научната общност. Аз бях представена вече, казвам се Мариан Уейд от Института по съдебна администрация в Бирмингам, а доктор Бауман, който също е тук, ръководи германски сроден институт. Трябва да благодаря и е, на много научни работници, други, е, които с е, своите разработки съдействаха за бързото изработване на проучването. Предвид краткото време ще се спра само на най-важните констатации. Вие имате екземпляри от, от доклада и може да се запознаете с него, когато ви бъде удобно. Но Кои са главните констатации? Разбира се, големият, един от големите въпроси, които възникват е за е, положението в светлината на вече новия е, договор за функционирането на Европейския съюз. Е, виждаме, прочем, в този договор, че държавите членки са се опитали да въведат определени граници на е, нормативното, правното е, разпростиране на европейското правосъдно е, пространство. И следователно, в своето изследване ние се насочихме не само към констатираната вече престъпност, а към особено тежката престъпност трансграничен елемент. Определено Европейският съюз има своите ограничени правомощия в тази област и е, е, вашата комисия би трябвало да разглежда като въпрос от е, основно значение за себе си, да може осведомено да се произнася по това дали дадена предметна област в рамките на наказателното правосъдие попада или съответно не попада в правомощията на Европейския съюз. И в тази връзка трябва да кажем, че да, е, сериозно или тежко престъпно деяние е нещо важно от политическа гледна точка, но експертно погледнато, то не хвърля особена светлина върху същината. И ако погледнем наказателните кодекси на държавите членки, ще видим, че тежките престъпления, някои състави, е, тероризъм, организирана престъпност и прочие са е, квалифицирани за особено отношение на правоохранителната система или пък е, е, процедурите на наказателно-правосъдната система са оптимизирани по отношение на по-леките престъпления, за да може по-голяма част от ресурсите на системата да се насочат към тежката престъпност. Така че всъщност получаваме едно негативно определение. Нищо, което е, да ни е, даде възможност е, позитивно да твърдим, ето това според Европейския съюз е определението на сериозно или тежко престъпление. Ето виждате тук някои опити, някои е, насоки към определението. Но всеки, който се занимава с наказателно правосъдие, не би се изненадал да констатира, че това са все доста аморфни е, понятия за тероризъм и организирана престъпност. Има ли някакви особени процесуални разпоредби за тежката престъпност? Обикновенно не. В някои случаи особени процесуални средства, като е, улекотяване на казанието при самопризнание по предварителна договорка е, са на лице но отново липсва позитивна уредба на въпроса, която би могла да се разглежда в светлината на 81-и член от договор за функционирането на Европейския съюз. Освен това, някои държави членки са били на мнение, че заподозряните лица в такива престъпления следва да бъдат третирани особено, т.е. с ограничаване на процесуалните им права но повечето държави членки се отнасят доста консервативно. В повечето случаи заподозреността в тежко престъпление не поражда ограничаване или загуба на процесуални права. И съответно, първото главно заключение е, че за съжаление, Европейският съюз ще трябва да потърси свое независимо автономно определение на тежко престъпление и съответно на правомерните е, рамки на общоевропейска намеса в тази уредба. Вече има доста указания за това какво би могло да бъде едно такова определение. Водихме активни разговори с представители на държавите членки и на Европейския съд, но две неща трябва да се имат предвид. Имаме наказателно е, правосъдие, материално-правно от една страна и процесуално правно. И тук нещата се развиват в две направления. Европейският съюз е, има общо действие като политическо управление, регламентиращо поведението. И Европейският съд нерядко е постановявал, че в тази област Европейския съюз следва да има и наказателно-правна инициатива. Освен това, наказателното право е, и наказателно-правоохранителната дейност е, се нуждаят е, са необходими за защита на интересите и ценностите на Европейския съюз. И трябва да помислим за какво става въпрос в случая. Примерно във връзка с Европейската прокуратура се подчертават финансовите интереси на Европейския съюз, но според мен в 86-ти член се съдържа едно двояко начало. 86-ти член от договора имам предвид. Държавите членки и е, съветът могат да разширят правомощията на Европейската прокуратура при признаването, че през последните 15 години Европейският съюз играе ролята на транснационален форум на международно правосъдие. Четирите свободи е, на Европейския съюз, за съжаление, понякога могат да бъдат разглеждани като фактори, облегчаващи противозаконната дейност. От друга страна, тези свободи са основополагащи за Европейския съюз и именно тях Европейският съюз е призван да защищава. Очевидно, при ограниченията на субсидиарността и координираност с държавите членки. Но сега, след Лисабон, можем да говорим за Европейския съюз като равнище на политическо управление с определена морална отговорност към своите граждани. И ние се връщаме на тази идея за отношението между политическо-управленското равнище и интересите на гражданите. Това е от значение за наказателното правосъдие. С други думи, според мен сме на етап, на който можем вече да говорим за Европейския съюз като политическо-управленско равнище с морална отговорност по политически и практически причини, разбира се. Аз си давам сметка, че не върху това се съсредоточава днес дискусията и насочеността към финансовите интереси на Съюза е напълно разбираема, но от моя гледна точка е от съществено значение да осъзнаем, че всяко, в каквато и да било формата на едно наказателно правно пространство в Европейския съюз, би имало въздействие върху конституционалното устройство на съюза, т.е. върху правата на неговите субекти. И доколкото нашето изследване е съпоставително, ние се надявахме да почерпим вдъхновление от националните законодателства. Но, както едва ли бихте се изненадали, констатацията е за огромно многообразие. Slides, Ето тук е, има няколко иллюстрации. Е, не очаквам, разбира се, те да станат е, е, веднага разбираеми. В доклада от пета фигура нататък ще видите, става въпрос за правото на защита. И е, търсейки някои указания за акцентите, които поставят националните законодатели, се натъкваме отново на огромно многообразие. Презумцията за невинност, правото да казваш неистина, акцент върху отделни права и свободи, достоинството е, на, на на правото на изслушване. Това са все е, е, различни акценти от конституционен и, и вторично законодателен характер в отделните държави членки. Така че, опитвайки се дори да установим сърцевината на най-важната правна уредба, правото на защита в случая, се оказва, тежка задача. Презумцията е, за невиновност е, естествено от съществено значение за много системи, но има и много и много други, е, на които националният законодател гледа като на света е светих. нещо имаме технически проблем с екрана further diversity I also have. It's in your report as... И още по въпроса за многообразието на, на уредбите. Ако е, вземете девета фигура на 34-та страница, е, ще видите е, как се е, урежда разделението на властите между е, съда, прокуратурата и полицейските служби. Или по-скоро е, разграничаването на правомощията помежду им. От процесуална гледна точка и с оглед процесуалните права на гражданите се, се наблюдава пак не изненадващо значително многообразие. Извинявайте, техниката ни подвежда. Едно от основните права, които идентифицирахме, е много, много важно. А именно, констатираме, че наказателно-правните е, системи е, са разработени през последните 400 години, 4 века, в редица от държавите, в диалог между е, суверена и неговите поданици, т.е. между монарха и гражданите. Появил се е особен социален договор и с него очаквания – и нещо, което е особено интересно и особено предизвикателно за Европейския съюз в развитието му като наказателно-правно пространство, е правото на защитата да участва активно в наказателното следствие. Не мога да ви го покажа на екрана, просто техниката ни подведе, но около половината от държавите членки, техните граждани отделните физически лица, засегнати от едно наказателно разследване, смятат и очакват е, да имат право активно да се включат в разследването, е, чието обект са. Тоест, тук става дума не само за заподозрените лица, за, за евен, е, евентуалните обвиняеми, но и за пострадалите от е, е, нарушаването на закона. Понякога е, пострадалите лица също могат да участват в разследването. Разбира се, ако гледаме на една наказателно-правна система като на служеща на гражданите, през последните 10 на 15 години растат очакванията за е, е, приобщаване на пострадалите лица към е, наказателното производство и това е уредено било то изрично нормативно или по, една или, по един или друг начин неформално. И отново тук имаме е, сериозен разнобой между държавите членки. И по-нататък, максималното приемливо наказание лишаване от свобода. Виждате сериозно разграничаване, в резултат от което решава, правомощите на съда да, да определя тежестта на казанието са особено щекотлива област. Решението, което ние предлагаме в случая е това политическо равнище на Европейския съюз е, да встъпи в диалог с гражданите. И при това е, неизбежно ще се породи е, разочарование в случаите, в които е, стандарти по-низки от онези, е, с които са свикнали е, определени общества, се налагат навсякъде в Европейския съюз. И в тази област може да се черпи вдъхновение от съпоставката с Американската федерална система. Оказва се, че взаимодействието между щатната автономия и централизацията на федерално равнище в Съединените щати оказва се води до повишаване, а не до понижаване на стандартите по най-малкия общ знаменател. Известно е делото Миранда, което ви препоръчвам да проучите. To the sensitivity of EU criminal justice work and how it can affect и пак по въпроса за това как биха могли да бъдат засегнати или разочаровани гражданите в резултат от нормотворческата дейност на Европейския съюз, за съжаление не можем да подминем основният проблем, който се прояви особено красноречиво по време на разговорите за Европейската заповед за арест нали, съществените условия за лицата лишени от свобода по време на предварителното производство са неприемливи. Редица държави членки до сега са били или заклеймени, е, е, или се е констатирало, че в една или друга степен нарушават Европейската конвенция за правата на човека в това отношение. Е, говорим за неприемливи условия на задържане и това е тенденция изключително опасна, тъй като тя би дала въоръжение на враговете на Европейския е, съюз, които веднага биха казали, че въвеждането на европейско законодателство е, автоматично едва ли не би довело до понижаване на процесуалните гаранции за предварително задържаните лица. По-нататък въпроса за задължителната защита – когато гражданите е, в резултат от векове традиция имат законни очаквания да бъдат защитени за сметка на държавата. И нашето проучване дава резултати, е, потвърждаващи значимостта на този въпрос, както за държавите, така и за техните граждани. Правната помощ, т.е. Е, разбира се, се обсъжда е, широко в контекста на пътната карта. Предполагам, че европейският законодател ще може да се произнесе, но, но във всеки случай нашето изследване констатира важността на това право. По-нататък отношението към малолетни и непълнолетни. Много, много щекотлив въпрос и отново огромно многообразие между държавите членки, е, що се отнася до е, възрастта на наказателна е, подсъдност от, от 10 в обичайно правните системи до 16 в континенталните и разбира се, е, ако ще се регламентира въпросът на общоевропейско равнище, към него трябва да се подходи много, много предпазливо. Тук отново стигаме до въпроса за стандартите на процесуална защита. И най-важният извод на нашето изследване е такъв. Според мен, идеята за европейското граждане, граждани, която е, е, така красноречиво звучи във всички договорни е, актове на Съюза, би следвало да стане червена нишка и в областта на наказателното правосъдие. Определено не може да няма граници на наказателно-правните правомощия на общоевропейско равнище. Не би могло е, да се очаква е, европейското наказателно правосъдие да обхване в полето си всички е, престъпни състави в нарушение на суверенитета и субсидиарността. И следователно те първа трябва да се определи материално правния обхват – на европейското законодателство в тази област. И в това отношение понятието за европейско гражданство може да бъде много полезно. Ако се определи Европейския съюз като политическо равнище на управление в тесни контакти с съответните граждани, това би е, е, <clears throat> било относимо. До сега общоевропейското равнище се, свършва, се свързва в тази област с изпълнителни е, е, правомощия. Е, тоест, е, държавите членки се ползват от Европейския съюз като форум да, да преследват, да реализират собствените си интереси. А разбира се, изпълнителните правомощия никога не са безгранични. Те винаги е, се квалифицират от някакво друго въздействие или влияние и разбира се, парламентарното в случая, така че разговорът ни тук в Европейския парламент е пределно уместен. Тук, е, естествено, не може да доминират само репресивните правомощи на държавата, както за съжаление е факт. И следователно, трябва колко би могъл да се намесва Европейския съюз и какви да бъдат противовесите. Понякога участието на Европейския съюз може да се свежда до облегчаване на сътрудничество между националните наказателно-правни системи. Но като равнище на управление в служба на гражданите, Европейският съюз би следвал да поема политически правомощия само в случаите, в които би могъл ефикасно да ги изпълни. И още няколко неща накрая. Дали процедурата от наказателно-правен характер в Европейския съюз следва да се разгледа като юридически sui generis. Трябва да се каже, че доколкото този процес има друго, особено юридическо качество, възниква въпросът отново за защитата на правата на гражданите. По-настоящем ние обръщаме особено внимание, както казах, на подзащитните или на, на обвиняемите, но не бива да подминаваме въпроса и за пострадалите лица. И ако европейското наказателно-правно пространство все така се свързва с бързото изпълнение на репресивни изпълнителни мерки срещу и единствено само срещу гражданина, за съжаление това би довело до злоупотреба с Европейския съюз като равнище на управление и до уязвимостта на това равнище на управление на основателна критика. Не е възможно да се развива репресивното начало на европейското равнище без е, да се отдава еднакво значение и на правозащитното начало. Е, е, знаете, това сегашно състояние на нещата поражда основателна критика в медиите и в обществото напоследък в Великобритания ЮКИП, партията е, за, за независимост, така наречена. И е, предвид е, юридическото многообразие, бих казала, че колкото и да се вдъхновяваме от съпоставителните изследвания, трябва да кажем, че Европейският съюз трябва да е готов да изпълни задължението си съгласно Лисебонския договор, като дефинира автономни юридически понятия и процесуални гаранции и в наказателно-правната област в интерес на гражданите. Благодаря. Благодаря ви, госпожа Уейд, за енергичното и съдържателно изложение. Да видим сега дали доктор Бауман е, желае да допълни. Не? Добре. Това по проучването, по, по изследването, сега можем да проведем дискусия. Вдигат се ръци. Господин Брокс. Аз ще ви компенсирам предварително за лишенията, на които ще бъдете изложени през април. Благодаря на доктор Уейт за много интересното, ясно изложение. Аз, разбира се, не говоря от същата гледна точка, от която е, се изказахте вие. Аз съм противник на Европейския съюз, поради което съм и противник на Европейската заповед за арест. Обаче, бихте ли се съгласила, че доколкото ЕЗА съществува, то би трябвало да бъде възможно в страната изпълняваща заповедта да откаже да изпълни поради липсата или недостатъчността на доказателства, което сега по настоящата уредба на ЕЗА не е възможно. Аз по, по обичай е, не бих е, е, подкрепял и идеята за европейска заповед за разследване. Обаче съм склонен да смятам, че доколкото вече съществува европейска заповед за арест, то въпросът за Европейска заповед за разследване би могъл да се реши така, че да сведе до минимум издаването на европейски заповеди за арест в случаите, в които за тях има най-малко основания. Прав ли съм да смятам така? Да, други. Госпожа Макентайр. Благодаря. Исках само да благодаря искрено госпожа доктор Вейн за изключително интересното представяне. Аз бях в университета в Бърмингъм миналата седмица и се запознах с чудесната ви работа, така че не ме изненадва да чуя толкова интересно изложение от представител на тази школа. Очевидно в Европа съществува голямо многообразие в тази област. Е, чудесно е да имаме анализ на тези различия, представени така прегледно. Един въпрос, който представлява особен интерес за мен е правата на децата в различна възраст и с различни отговорности, ако щете, защото настоящата комисия ще се занимава с защи, въпроси за защита на деца в съдебни, съдебни производства. Така че за нас ще е особено важно и ценно да знаем какви са разликите между отделните държави членки. Мисля, че в крайна сметка субсидиарността е, ще се окаже определяща за нашата дискусия, т.е. ще си задаваме въпроса какво е постижимо на европейско ниво и докъде до стигат и се простират правата на държавите членки, къде можем да намерим допирни точки. Мисля, че сътрудничеството е наистина чудесна идея и трябва да осъзнаваме колко е важно това непрекъснато, но много е важно да признаваме и ролята на държавите членка. И тук, членки, и тук стигаме до въпроса за абсудиарността това е неизбежно е, и това е отправната ми точка, но мисля, че целият документ, е, който обсъждаме е много полезен за нашите дискусии и благодаря искрено на доктор Уейн. Председателят благодаря, не виждам други желаещи да направят изказване. Аз имам въпрос относно важността на за европейско обучение за юристи всички ние в наказателната сфера в Европейския съюз е, е, търсим сътрудничество, но никога не е обърнато достатъчно внимание за, на въпроса да привлечем юристите практици. Е, какво имам предвид? И адвокати, и правни консултанти, и съвенти, те полагат усилия да работят в рамките на своите възможности оптимално с наличните документи, новите, да прилагат ефективно европей, новоприетите наказателно-правни разпоредби в европейски мащаб, но ми се ще да чуя вашето мнение. Аз всеки път, когато имам възможност, настоявам да се работи повече. Имате думата. Благодаря за коментарите и въпросите. На по повод първото изказване, да, разбира се, това е много е, така спорен въпрос и мненията може да се разделят. Основният въпрос за Европейската заповед за задържане е, че е разделението на отговорностите е, по отношение решението за предаване и прехвърляне на заподозряно лице от е, е, една правосъдна система, която е, така да се каже, по-комфортна за него, в друга по-неблагоприятна и в крайна сметка се мисли за интереса на, е, за подзащитното лице. Това е приоритета на заповедта, т.е. доверието между прав... правистите в държавите членки. Аз не съм много убедена, особено ако вземем въпроса за тероризма е, с, с е, връщане на един заподозрян от Италия в е, Великобритания само за 10 дни. Така че не подлагам въпроса на съмнение, но до толкова, доколкото ние се стремим към свобода на движение на хората, това е това, което германците наричат зебсвещендлих, това е нещо, което е напълно нормално за мен. За това ми се струва и знам, че сферата на дейност на отделните агенции в областта на сигурността могат да бъдат ограничителни. Това си е мое мнение но ако има едновременно изслушване относно състава на случая, може при Европейската заповед за задържане може да се окаже трудно. Но имаме начин да се справим. Ако искате взаимно признаване, не вземам отношение, това е приложимо и изпълнименно. Ние имаме не само взаимно признаване за различните решения, които ограничават, но които и разширяват свободата включително и в практиката на Европейския съд. Така че не може да си представя е, как една институция, която е за свободата на движение, прилага толкова бързо ограни... разпоредби, ограничаващи свободата. Но а, в, така, че в парламента трябва да се гарантира взаимно признаване на свободите на движение. След като признаваме взаимно заповедите за а, задържане, Нека да признаем, че едно лице трябва да има и другите права. Така че ако лицето му се предава в една страна, понякога минават дни, докато лицето бъде се яви в съда, в момента предварителният арест може да продължава с години, което е недопустимо, съгласна съм. Така че има известни основания за критика спрямо държавите членки за начина на приложение на рамковите решения. Вярно е и, че решението за а, Европейската заповед за задържане се прие 2002 година, започна да се прилага 2009 година, но е, когато говорим за наказателно правосъдие, нека не отдаваме предпочитания на мечената мида, да не забравяме и нейния щит. На въпроса на госпожа Макинтайр. Аз се опитах накратко да представя основни неща, но дейността на държавите членки и сътрудничеството между тях – остават от решаващо значение, но специално, що се отнася до Европейската прокуратура, въпросът за отделните агенции е много важен, но идеята е, че независимо колко добре е съоръжен е, една европейска агенция или звено, тя не може да се справи сама. Нуждае се от а, подкрепата на другите. Така че подобно на италианските антимафиотски структури, всяка агенция, всяко звено може да работи само в взаимодействие с другите. Така че трябва да сме наясно все пак всяка агенция може да бъде само част от мрежата, а не в нейния център. Така че независимо какви са ресурсите ни, ние не можем да се справяме сами. И накрая, господин председател, благодаря, че поставяте толкова важен въпрос за обучението на специалистите по наказателно право. Аз съм, самата съм преподавател, но се занимава и с криминология и знае колко важно е да познаваме различните култури, ако щете в тази област. И мисля, че основен момент за изграждане на връзка с гражданството е да изградим съответно съзнание у специалистите по наказателно право. Като говорим сега за съизмеримост, например, при Европейската заповед за зараждане, виждаме колко различни са решенията на прокурорите, когато става дума за техни съграждани и за граждани на, трети, на други страни, което е неправилно. Прилага ли един прокурор европейска мярка, трябва да гледа, да действа като европейски полицай, европейски прокурор и да не отдава толкова голямо значение на а, гражданството това е европейско гражданство. Дали е белгиец, германски, ам, френски или друг ам, полицай, той трябва да действа като представител на европейска, европейски орган. И всеки служител на изпълнителната или на съдебната власт трябва да се отнася по-европейски към своите задължения. Това е цел, която можем да постигнем чрез обучение защото националните прокурори са много силно повлияни от националната си култура и система. Когато работят в европейски мащаб, те трябва да действат като европейски. Благодаря казва председателя доктор Уейн, доктор Бауман. Това бе изключително интересно, така че обърнете внимание и на писмените материали, защото най-интересното предстои. Те първа. Благодарим за тези вдъхновяващи изказвания. А сега започваме гласуване от 11.45 виждам приток на участници. Имаме 3 минути и в 11.45 гласуваме. Не си отивайте. Просто да направим, да дадем време на влизащите да заемат местата си и си пригответе картите за електронно гласуване. Видях, че някои от вас се върнаха за електронните си карти за гласуване, затова се забавихме с няколко минути. Много моля, пригответе се и започваме с гласуването. Имаме много документи, които трябва да гласуваме. Не са обемни, но са много на брой. Така че, нека да се съсредоточим. Започваме с 17 точка. Решение на съвета за сключване от името на Европейския съюз на споразумение политически диалог и сътрудничество между Европейската общност, нейните държави членки, от една страна републиките Коста Рика, Осаводар, Гватемала, Хондурас, Никарагуа и Панама. Госпожа Рената Вебер е докладчик. Не я виждам в залата. Може би не е тук. Нека веднага да преминем към гласуване. Yeah, yeah, yeah, yeah. This, this, this amendment one, those in favor? Изменение едно. Моля, гласувайте. Против. Tensions rejected. Now let's... Въздържали се, отхвърля се. И сега да гласуваме целият текст с изменението. Моля, гласувайте. Режим на електронно гласуване. Now it's closed. Край на гласуването. 40 за, 5 има против, няма въздържали се. Какво е станало? Забравихте си картата или нещо друго стана? Okay. You register your vote as against. Four, of course. As four, as four. А, да регистрираме гласа ви за. 41 за в такъв случай, 5 против, няма, въздържали се. Приема се. Продължаваме нататък. И сега, по отношение е, държави, трети страни, чието граждани трябва да притежават визи, тук няма предложение за изменение, така че гласуваме с текста, така предложен. Режим на електронно гласуване. Моля, гласувайте. Молдова. Молдова. Uh, ah. Now the vote is closed. Край на гласуването. 45 за, 2 против, един въздържал се. Приема се докладчика е Таня Файон. Следващ доклад – мандат за а, започване на преговори. Моля, гласувайте. Now closed. What do we... Край на гласуването. Резултат. 46 plus. 46 за, 2 против, няма въздържали се, приема се. И така продължаваме в същия дух. Момент. No, no, I see, I see, I see. Now we are having point number 19, which is... 19 точка. Хърватия, Кипър и съответно документите по отношение прибивяване на териториите им с продължителност не повече от 90 дни. Госпожа Файон също е докладчик. Не я виждам, но нека да гласуваме по отношение а, този текст, по който се договорихме в хода на тристранните срещи. Моля, гласувайте. Now closed. No? Something happened? It's... Случва ли се нещо? 47 са гласували за, няма е, против, няма въздържали се, приема се единогласно. По-нататък продължаваме към ранковото споразумение с обхватно партньорство с Индонезия. Относно въпросите, свързани с обратно приемане, госпожа Анна Гомес е докладчик. Моля, нека да гласуваме. No amendment tabled. Няма предложение за изменение. Гласуваме по текста. Край на гласуването. Резултати. 43 plus. 43 за, 4 против, няма въздържали се, приема се. Продължаваме нататък.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 Продължаваме с 21 точка. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнение на бюджета 2012 общ бюджет на Европейския съюз. Госпожа Ройтова, е докладчица. Няма желание да вземе думата. Нека да преминем към гласуването. 21 точка от дневния ред. Аз също съм объркан, защото по друг начин ми е подреден списъка за гласуване. Моля да ме извините, станало е някакво объркване с списъка за гласуване. Сега секретариатът ме поправя. Продължаваме с 21 точка, но в моя списък за гласуване по друго начин са подредени до докладите. И при вас ли е освобождаване? но в моя списък не е така. Сега за освобождаване отговорност във връзка с изпълнение на бюджета ли гласуваме? Моля за момент. Just a second. I see, I see. Ah, yeah, I see now the separate leaflet. А, виждам, тук има отделен свитък с документи. И така, освобождаване от договорност изпълнение общ бюджет на Европейския съюз. Моля, гласувайте. Няма предложение за изменение. Направо преминаваме към гласуването. Now closed. Край на гласуването. 48 за, няма против, един въздържал се, приема се. Освобождаване отговорност връзки изпълнение на бюджета на Европейската агенция за основните права. Няма предложение за изменение. Моля, гласувайте. Режим на електронно гласуване. Closed. Край на гласуването. 47 за, няма против, двама са се въздържали. Приема се. Освобождаване изпълнение бюджета на Европейски център за мониторинг и наркотици и наркомании. Госпожа Ройтова е докладчик. Моля да гласувате. Closed. Край на гласуването. 47 за, 1 против, 1 въздържал се. Приема се. Освобождаване отговорност връзка с изпълнение бюджета на агенциите на Европейския съюз, финансова година 2012. Госпожа Вероник Матия е докладчица. Тук има изменение. Едно е то. Нека да гласуваме. Моля, гласувайте за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. А сега Нека да гласуваме текста с изменението. Режим на електронно гласуване. Край на гласуването. 46 за, 1 против, 2 въздържали се, приема се. Госпожа Вероник Матия е докладчик на доклад освобождава на отговорност връзка изпълнение бюджета на Евроюст. Няма предложение за изменение. Режим на електронно гласуване. Now closed. Край на гласуването. 47 за, 1 против, 1 въздържал се, приема се. Продължаваме нататък. Европейски надзорен орган по защита на данните. Няма предложение за изменение. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. 48 за, няма против, няма въздържали се. Приема се с единогласие. Продължаваме нататък. Освобождаването отговорност връзка с изпълнение бюджета на Европейската полицейска служба Европол. Госпожа е, Вероник Матия е докладчик. Има няколко предложения за изменение. Гласуваме първото от тях. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И сега да гласуваме текста. Моля, гласувайте електронно. Now closed. Край на гласуването. 48 за. Няма против. Един въздържал се. Приема се. По-нататък. Външни граници. Фронтекс. Госпожа Вероник Матия. Тук има също няколко предложения за изменения. Първо, гласуваме за. Против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега да гласуваме текста. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 48 за, 1 против, няма въздържали се, приема се. Освобождаване от отговорност на Европейския полицейски колеж ЦЕПОЛ. Госпожа е, Матия, има няколко езикови изменения, по които не гласуваме, но има и едно изменение, внесено от докладчицата, госпожа Вероник Матия. Моля да го гласуваме за. Да, точно така казах. Тези, които са за, против, въздържали се, приемат се. И сега да гласуваме текста, съответното изменение вече прието. Моля, гласувайте. Now closed. Край на гласуването. 43 за, 5 има против, 1 въздържал се, приема се. И така, Европейска служба с подкрепа областта на обежището. Госпожа Матия също е докладчик. Тук няма предложение за изменение. Нека да гласуваме текста. Режим на електронно гласуване. And now closed. Край на гласуването. 47 за, 1 против, един въздържал се. Приема се. Сега. Продължаваме там, докъдето бяхме стигнали, а именно, ако не греша, би трябвало... The listing of the third countries, point third...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 всъщност е, ще готвим, е, ще приемем безпредседентно споразумение. След три създа... Е, заседания на триалога, кои са главните принципи? Става въпрос за шест страни в които е, Перу и Колумбия, които би трябвало да бъдат прехвърлени в положителния списък след вземането на, Европ... Е, на, на решение от Европейската комисия. Всичко това отговаря на нашите решения от комисията. Бих искала да обърна също така вниманието на, на колегите на друга точка, която бе съществено значение по време на преговорите. Това са крити... критерии, които вече няма да бъдат в преамбюла нали, а ще бъдат в диспозитивната част, в първи член. Във всеки отделен случай комисията ще вземе решение, но от сега нататък по три критерия, които ще бъдат вземани преди правата на човека, туризма и външната търговия правата на човека, позиция на Европейския парламент, настойчиво отстоявано от мен и от колегите докладчици в сянка, за което им благодаря, туризма и външната политика, добавени като критерии от съвета. И на последно място право на информиране на парламента. Благодаря на комисията за проявената воля от самото начало да се води редовен диалог. В този случай се приема и е, декларация на комисията е, за информиране на парламента, що се отнася до е, преговорите, които са в ход. Значи, благодаря на комисията, на съвета, в частност на гръцкото председателство, за всички усилия, които бяха положени по въпрос, който се оказа изключително деликатен и щекотлив. Благодаря на всички докладчици в сянката и като заедно успяхме да устояваме категорична убедена позиция на Европейския е, парламент. Безпредседентен не казвам случая, защото за първ път Европейския е, парламент участва в такава процедура. Благодаря на секретарята на колегата Катрин Юбер, е, без чието опит не бихме могли да напреднем в срокове, към които всички се стремяхме и които всички очевидно ще спазим. Благодаря. Благодаря ви, Гоша Габриел, благодаря ви за положените усилия, за задълбочените разяснения, що се отнася до значимостта на спогодбата, която ще гласуваме вече в резултат от постигнато по време на триалога. Гласуваме за. Не, не, момент, момент, момент. Проверка електронно. Да, започнете гласуването. Прекратете. 49. Един против. Няма въздържали се. Приема се. Благодарим. И поздравления. Нека да ви напомня, че Изхода от всичко това ще бъде разгледано и в пленарна зала, както знаете, и ще влезе доклада в пленарна зала през месец април. И така, продължаваме с гласуването. Това всъщност е най-големия документ, който ще гласуваме. А именно проекто становището относно регламент на Европейския съвет, е, парламента относно мерки за единия европейски пазар за електронни съобщения с цел постигане свързан континент. Съответните директиви. Господин Салвадор Седо е докладчик. Не желаете в думата? Добре. В такъв случай продължаваме с самото гласуване на проекто становището, което е по-голямо и трябва да се концентрираме. 45-46 изменения са идентични, а не. Поправя се оратора. Кой е за? Abstention, so it's adopted. Против, въздържали се, приема се. 47. За. Против, въздържали се, приема се. 48 изменение. За. Против. Abstentions, that's adopted. Въздържали се, приема се. 49 Добре, ще проверим е, видях, че се приема, но да проверим. Now is open. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 26 за, 25 против. Наистина, съвсем на кантара, но се приема. 49 и 50 идентични. За. Против. Въздържали се. Приема се. 51. За. Против. Въздържали се. Мисля, че положението е както и при предишното гласуване, ако искате да проверим, но мисля, че съотношението е същото. Множеството според мен се повече. Проверка. Проверяваме е, с електронно гласуване 51. Closed. Прекратете гласуването. Не, този път не съвсем. 25 за, 26 против. Дали някой нещо обърка? Отхвърля се. 52, 53, 54, 55 са идентични. За. Против. Въздържали се. Приемат се. Шесто. За против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Не че да се каже лесно. Моля, гласувайте електронно. Let's see. PP plus one ЕНП един в повече е гласувал. From voting. Now, now, now what do we have? И така, резултат от гласуване. Прекратете гласуването. 26 за, 25 против. Приема се. That's uh, amendment 8. Осмо изменение. И 59. Идентични. Моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. 60, 61 и 62. За, против, въздържали се, приема се. 63. За. Моля да ме извините. Uh, it's fallen, it's fallen, it's fallen, I'm sorry. Пада. Обаче девето е живо още. А, не. И то е отпаднало. 65 за. Против, въздържали се, приема се 66 за. Против. Въздържали се? Нека да проверим 66-то. Моля гласувайте. Now closed. Прекратете гласуване. 22 за, 29 против. Компромис четвърти за. Против. Въздържали се. Приема се. И така стигаме до пети компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 77 изменение. За. Против. Въздържали се. Ще го проверим. Моля, гласувайте електронно. 77. Now closed. Край на гласуването. 19 за, 29 против. Отхвърля се с явно мнозинство. Шести компромис за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 11-то изменение оттеглено, 88, 89, 90. Идентични са, моля гласувайте за, против, въздържали се, отхвърля се. 91. За. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8. За. Против, въздържали се, Приема се. 97. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 98, 99 и 100 са идентични изменения. They are alive. They are alive. They are alive. So let's vote them. Let's, let's vote them. Those... Моля, гласувайте за Abstentions rejected. Против, въздържали се, отхвърля се. Добре, ще проверим. 98, 99, и 100. Моля, гласувайте електронно. The vote is closed. Прекратете. 26 against 25 за, 26 против, отхвърля се. Виждам, че някакво съотношение съществува при това разделяне в гласуването на тези е, предложения за изменение. So it's amendment 12. The favor. 12. Изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13. За. 12, is adopted. Excuse Извинете, поправя се председателя. 12 се приема. Сгрешил съм. Дванайсто изменение. Проверка. Режим на електронно гласуване. Voting now. Okay. The vote is closed. Край на гласуването. Yeah, it was rejected. 27 against 23. Отхвърля се 27 против на 23 за. 13 изменение за. Против. Според мен се приема. 101, 102, 103 са идентични. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. 10 компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 11 компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 115. За против, въздържали се, отхвърля се. 116 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 компромис за, против, въздържали се, приема се. 118 за, против, въздържали се, не е ясно. Нека проверим режим на електронно гласуване. Моля, гласувайте. Now closed. Прекратете гласуването. 25 за, 26 против, отхвърля се. 122, 123 са идентични. Е, гласувайте, моля, за, против, въздържали се, приема се. 124 за, против, въздържали се, отхвърля се. 125 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 26 за, 25 против. Приема се. 130 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. 131 за. Против. Въздържали се. Приема се. Добре, проверяваме. 131 електронно гласуване. Board is open. Now closed. Край на гласуването. А сега е обратено съотношението на силите. 25 за, 26 против. Тук има някой, който прескача то едното поле в другото сред нашите редици. Отхвърля се. Това изменение. Продължаваме с 132 за против, въздържали се, приема се. Добре, проверка. 132. Електронно гласуване. Now closed. Край на гласуването колебаещия се гласуващ отново ни обърка. 25 за, 26 против, отхвърля се. 133 За. Против. Мисля, че сега се приема. Искате ли да проверим? Добре, проверяваме. 133. Електронно гласуване. Now closed. Край на гласуването. 26 за, 25 против. We, we gotta check. We gotta check the guy here. Трябва да видим кой е този колега. <laughs> Now, let's, let's go. Let's go. Така. И сега продължаваме към преембила и позовавания. Някои са оттеглени. 22 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23. За. Против. Въздържали се. Добре, да проверим. Много съжалявам, но нека да проверим. 23-то изменение. Противен така или иначе вече помолихте за проверка, да проверим. Now closed. Край на гласуването. 20 за, 31 против, отхвърля се с ясно мнозинство. 24 за, против въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против въздържали се, приема се. 28 за, против въздържали се, отхвърля се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. 30. Искате да проверим четвърто изменение. Добра електронна проверка. Open. Now closed. Край на гласуването. 33 за, 18 е, против. Приема се. Сега 300 за. А, то пада. Не, не. А, да, да, извинете ме. Падат, казва председателя. 31 е следващото. За. Против. Въздържали се. Приема се. Добре, проверяваме 31 електронна проверка. Прекратете. 24 за, 24 против, 1 въздържал се. А сега колебаещия се гласува въздържал се. Отхвърля се. Компромис е, втори. За. Против. Въздържали се. Приема се. 32 гласуваме сега. За против, въздържали се, отхвърля се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. Пето за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, Против въздържали се, приема се. И сега моля да, госпожа Танока. Окей. Okay. Can you, can you, can we on Може ли 31-во да гласуваме? 31. 31. Yes. 31-во, моля. I mean, it doesn't, your vote wouldn't change вашия глас няма да промени нищо. Не, не, може, може, моя глас може да промени. Да, но не мисля, че това е възможно по правилник. Съжалявам. Вече всичко приключи. Нека да продължим с гласуване по целия текст с направените изменения. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Четиридесет и осем за, няма против, няма въздържали се. С единогласие се приема. Поздравяваме докладчика. Благодаря. Ще започнем в 15 часа след обяд е, заседанието. Да, имате думата. Извинете, но последното глас гласуване, моля, добавете още един глас за, за доклада. Благодаря. Председателя, благодаря. В 15 часа продължаваме заседанието си.